Уважаеми дами и господа, откривам заседанието. Заседанието на координаторите приключи. Резултатите от него ще получите още преди обяда. Моля до заседанието в 15 часа да сте прочели този материал, за да можем да го приемем. Преминаваме към темата изслушване на, по темата интернет, образователно средство за междукултурно разбирателство в Европейския съюз. Знаеме, че комуникационните и информационни технологии промениха нашия свят. И въпросът е как и какво учим като натиснеме клавиша, се получава огромно количество съдържание. В интернет трябва да можеш да избираш. Знаем, че интернет влияе мнението, нашето мнение, мнението нашите сънародници, на обществото. Има нови начини на учене, но учене и на други, запознаване с други култури – по отношение бъдещата ни работа в областта на културата. В Лисабонския договор съответният член е записано, че във всички политически сфери трябва да се включва и културата. Имаме конвенцията от ЮНЕСКО, за която говорихме много през последната седмица. Имахме изслушване по тази тема за културното разнообразие. Мисля, че трябва да се опитаме да дадем възможност на хора от всички възрасти да учат в областта на междукултурното разбирателство и диалога. Материала трябва да е наличен в интернет, онлайн, трябва да може да се прилага трябва да имаш умения, за да можеш да го използваш. Нужни са и различни е, е, е, публикуване на различен език на материала, разбиране за отделните инструменти, как правилно да ги използваме. Преди 14 извинете, не преди 14 дена, на предпоследното заседание в Страсбург, приехме Европеана, което която е стъпка в цифровизацията на нашата култура. Но какво значение има това за образованието? И това е нашата тема. Радвам се, че по тази тема покани, успяхме да поканим експерти. Йоханис де от Католическия университет в Льовен, господин Андре Расей, основател на демократичния форум. Госпожа професор Видеман, която ни е позната от много изслушвания по радиоразпръскване. Тя е генерален секретар на АРД и член на борда на, ЮНЕ, на, на Германската комисия в ЮНЕСКО. Жануел Жанжани, професор, който е историк, бивш председател на Френската национална библиотека и президент на Юропартинер. Организирали сме нещата последния начин. На два етапа. Първо представяне на експертите Декретър и Расай, след което ще дискутираме показаното от тях. След това следващите двама експерти, госпожа Видемани, господин Жаненей – след това отново обсъждане. Моля колежките и колегите да се подготвят, да могат да поставят въпроси към експертите, за да постигнем действително резултати. Не е нужно допълнителни доклади да изнасят, а просто да зададат въпроси, за да, кратки въпроси, за да може повече хора да могат да зададат своите въпроси. След това ще дадем думата на комисията и на Испанското председателство, стига да има представители на комисията и на Испанското председателство, за да си кажат своето мнение. Заседанието се излъчва в интернет. Не забравяйте да изключвате микрофоните след ваше изказване. Поздравявам господин Марцел Сакети от комисията и Дежа Ифо Алнете Жалтур от Испанското председателство доктор Вега и от съвета за култура госпожа Геделопа. Започваме с изслушването. Моля господин Йоханес де Крътер от университета в Лювен да вземе думата. Заповядайте. Просто натиснете клавиша на микрофона. Да, мисля си, че всичко вече е наред. Добро утро. Бих искал сега в рамките на тези 15 минути накратко да говоря за виртуалната мобилност. Ние използваме това понятие в нашия университет за нещата, които подпомагат обучението чрез използване на информационни и комуникационни технологии. Университета в Любен се намира съвсем близо до Брюксел. Ние имаме 14 факултета, само няма ветеринарна медицина, има около 30 000 студенти и имаме сътрудничество с около 30 колежи университети в Ландрия имаме около 23 кампуса. Ние сме един от най-старите университети в Европа. Бяхме основани през 1425 година. Аз ще ви говоря най-вече аудиовизуална интернет звено. Ние предлагаме обучение и семинари, предлагаме експертни консултации, Изпълняваме много проекти и също така работим по формулиране на политиката. Моята конкретна длъжност е съветник по въпросите на използването на информационните и комуникационни технологии. Искам да говоря за понятието виртуална мобилност и връзката между информационните и комуникационните технологии и образованите. Международното образование – означава, че трябва да се включи международен компонент в научно-изследователската с преподаването и услугите, които се предлагат от висшето образование. И разбира се, ние работим много активно по тази интернационализация на висшето образование. Има за тази цел схеми за обучение в чужбина най-вече е известна програмата Еразъм, Еразъм, Еразмус Мундус, но също така има и една европейска асоциация, която обединява редица европейски университети. Те работят върху една програма, която се нарича интернационализация в къщи. Това позволява да се използват различни форми на установяване на контакти между студенти от различни страни. Например, ние използваме в нашия университет е, системата приятели, но също така имаме и една концепция, която се нарича интернационализирани учебни програми. Това означава, например, срещи с международни експерти и дори изучаване на чужди езици. Така че тази интернационализация означава съчетаване на учебни програми, семинари или стажове в други страни. Ние смятаме, че интернационализацията е много тясно свързан с междукултурната компетентност, защото когато обединявате хора от различни страни, те имат различен менталитет, различни ценности, но когато те общуват, те ще създават компетентност, за да разбират един друг по-добре и те развиват способност да общуват един с друг, като зачитат мненията и ценностите на другите. Разбира се, това не е единствената цел на международното обучение. Това, което е важно за нас, е нещо, което не е чак толкова често споменавано. Това е възможността да се даде възможност студентите да придобият опит, като учат в различни университети, в различни страни по време на следването си. И тук е важно, че те развиват различни академични, теоретични гледни точки благодарение на това. Става дума също така за това, че между културната компетентност е преди всичко способност да се разбират културните различия и да може човек да реагира на тези различия. Разбира се, тук е много важно знанието, а дори любознателността. И така, по какъв начин преподавателите могат да бъдат подпомогнати от информационните и комуникационните технологии? Точно тук излиза на преден план понятието виртуална мобилност. Това е нещо, което помага да се реализира или да се подпомогне международното сътрудничество в сферата на преподаването и или освояването на знания – ние смятаме, че виртуалната мобилност означава, че информационните и комуникационни технологии могат да имат централно място, но могат да имат и една подпомагаща роля. Така че има различни видове на използване или на степента на използване на информационните и комуникационни технологии. Разбира се, тук е много важно сътрудничеството, защото когато вие сътрудничате посредством интернет, то наистина ви изличате голяма полза от информационните и комуникационни технологии. Не става дума само за това, че пасивно седите и гледате някакви видеоматериали. Вие може активно да взаимодействате с други хора. И точно по този начин се развива междукултурната компетентност. Тя е основана върху диалога и взаимодействието. Също така, когато използвате информационните комуникационни технологии, за да подпомогнете дейности, свързани с преподаването и или освояването на знанията, вие получавате един международен опит. Разбира се, ние трябва да проучим до каква степен може и е разумно да използвате информационните и комуникационни технологии. Но със сигурност може да се каже, че информационните и комуникационните технологии не ви позволяват изцяло да се потопите в една друга култура и да придобиете достатъчно знания. Тоест, ако нашата цел е да се придобие от обучавания един набор от компетентности, от знания, то разбира се, тук веб-конференциите могат да бъдат по полезно средство, което да помогне. Така че виртуално, виртуалната мобилност и се ползва в една или друга степен информационните и комуникационни технологии, без човек физически да се премества на друго място. Той се използват тези средства, които са показани тук, за да може да се общува с други хора. И аудиовизуалните средства позволяват да се виждат другите хора, да се виждат техните жестове, да се вижда какво е изражението на лицето им, Уеб-конференциите стават все по-популярно средство, технологиите вече позволяват по-бързо да се извършва комуникацията. И могат много хора да участват в тези веб-конференции, но има и други инструменти, например социалните медии, в които все повече се използват изображения. В момента има повече текст, но постепенно виждаме, че изображенията започват да надделяват. Така че всичко това е важно и подпомага обучението. Ще дам някои примери. Първият пример е, че редица езикови курсове в нашия университет използват един веб проекта, който се финансира от Европейската комисия. Ние разработихме средство за провеждане видеоконференции, така че нашите студенти да могат да говорят с студентите в Обединеното кралство. И те взаимно оценяват също така, доколко студентът от другата страна добре говори съответния език. Всичко това е основано върху общата европейска референтна рамка. Това е една безплатна интернет услуга, чрез която може да се научи чужд език. И по този начин студентите общуват с други студенти, които са заинтересовани от това да научат език. В... Така че, ако искате да научите холандски или френски, вие може да се запишете в тази услуга и съответно да може да се свържете с студенти, които са французи или холандци да работите заедно с тях. Ние искаме да използваме тази обща европейска рамка, а също така да използваме оценка на езиковите умения от страна на студентите. Така че студентите дават оценка на студентите. И разбира се, ние искаме да разширим тези наши инструменти, така че те да обхванат и междукултурния аспект. говори се не в микрофон и не може да се извършва превод. Thank you. So we learned with WebSEF that... И така с този веб инструмент ни разбрахме, че това е много ценен инструмент, но рамките не се ограничават само с това не става дума само за научаване на чужд език. Много е важно дали този език се владее не само чисто лингвистична гледна точка, но и гледна точка на съответната култура. Дали студентите реагират не просто граматически правилно, дали те реагират правилно на определени ситуации, дали те реагират така, както се очаква в съответната култура. И ние използваме скала за оценяване на междукултурните умения и ние използваме тази скала в нашия веб инструмент за оценка на студентите, когато те се оценяват взаимно. Така че студентите могат да общуват от една страна с експерти, от друга страна с други студенти, а също така да си дават самооценка. Още едно нещо, върху което в момента работим съвместно с Imperial College в Лондон. Това е една международна бизнес игра, в която в триизмерно пространство се създава една среда и студентите по економика или по бизнес си създават аватари и трябва да работят в една фиктивна фирма и те поемат различни роли. И тук всъщност забавното е, че те могат да използват различни междукултурни умения, т.е. за да видят чрез тази игра по какъв начин да взаимодействат с хора от други култури. И тук, примерно, могат да се решават някакви проблеми, свързани с напрежение на работното място поради междукултурните различия. Просто иска да ви покажа то какво може да се постигне и какво вече е направено. И отново в нашия университет вече от 10 години върви един курс, който се казва филми и литература. И използваме видеоконференции за връзка между студентите от университета в Льовен и университета в Гранада. Те обсъждат онлайн различни неща и също така се използват видеоконференциите, за да бъдат обединени малки групи студенти, за да могат да общуват помежду си. Тук междукултурните компоненти не са толкова изведени на преден план, но се обсъждат филми, литературни произведения, които са свързани с определени културни аспекти и те могат да обсъждат тези произведения и да разберат по какъв начин те тълкуват филмите или книгите, в зависимост от културния контекст. И освен това, те могат да използват собствения си език или всеки един друг език, който те смятат за подходящ. Много е важно, че има едно сътрудничество, има възможност да се общува с други хора и да се научава това как те тълкуват различни творби има много подробности, които са важни. И, например, едно от тях е, че студентите се научават, че трябва да спазват крайните срокове, които са им поставени. И последният пример, който ще покаже, че ние използваме информационните и комуникационни технологии не само за виртуална, но и за реална физическа мобилност. Ние имаме възможности за обмен, аз имам в себе си повече материали, мога да ви ги предоставя, ако са заинтересувани. Аз ви говорих за системата виртуален приятел. Това означава, че студентите могат да се познаят онлайн и да се срещнат и при това. Дори това е нещо като агенция за запознанства. И това е една много сериозна основа да се продължи работата между тези студенти, които са се запознали в интернет. По този начин създават също и мрежи от студенти, които са запознали в интернет. Отначало, трябва да си признаем, не обръщахме внимание в тази дейност на междукултурния компонент, но в момента се разработват много курсове, било чрез електронно обучение, било чрез преподаване по традиционните начини. Насочено е това преподаване. Към това студентите могат да разбират междукултурните компоненти на комуникацията. И така, разбира се, че ще ви предоставя време за въпроси, много ще се радвам да отговоря, но ние много сериозно ние се надяваме, че възможността да се използват информационните и комуникационни технологии ще бъде призната. Ние се стремим да създадем програмата Виртуален Еразъм. Ние смятаме, че ИКТ могат да подпомогнат на студентите, които не могат физически да се придвижват в Европа, все пак да общуват със своя връзници от други страни, да развият междукултурни компетенции. Разбира се, е важно университет да направи инвестиции, за да има необходимото оборудване и, и необходимите служители, необходим персонал, но това не са огромни суми, така че университетите би трябвало да са много заинтересовани в това. Така че наистина смятам, че имаме нужда от виртуалната мобилност, допълнение към физическата. Благодаря. Сега давам думата на господин Расия. Заповядайте. Good morning, everyone. Добро утро на всички. Благодаря ви. Много се радвам да съм тук. Бих искал накратко да отбележа, че прекъснато преди около 5 минути беше много подходящо, защото виждаме как имаш опит за прекъсване на обсъждането на новите медии. Така че се надявам, че няма да има техническо прекъсване при мен. И така, интернет е вече най-голямата платформа в света за обмен на културна информация. И целта на това изслушване е проактивните усилия, които могат да бъдат положени. Ние всички плуваме в едно по-голямо, в все нарастващо море на съдържание, породено от потребителите. Ще дам един пример. Всички знаем, всички сме чели за това как кампанията на Барак Обама през 2008 година успешно използваше интернет, за да бъде засилена неговата кандидатура. Като изследовател на политиката и технологията, аз знам колко света се е променил. Например, баща ми ми се беше обадил съвсем наскоро да ме помоли да отида при него да му помогна с имейла. Е, баща ми не е много политизиран човек, той не се интересува от митинги, от подкрепа на политически кандидати. Но ако вие се срещате с приятели в ресторант или отивате на гости, или те ви идват на гости, независимо от е, средата, така ли, че въпросите на политиката изникват. И баща ми вече в продължение на 50 години гласува на всички избори, които се провеждат в САЩ. И аз исках да му помогна с неговия имейл, защото искаше да изпрати няколко имейла съще... едновременно. След това погледнах имейла, който той подготвяше и а, темата беше Гледайте това. Изведнъж осъзнах, че моят баща се обръщаше към онези 50 човека, с които би се срещнал по-отделно, може би в рамките на един месец. И какво стана? Всъщност той успяваше да се свърже с тях само за, пол... за половин следобед. А, е, баща ми се превърна в политически памфлетист – през 2008 година в президентската предизборна кампания имаше 1,5 милиарда търсения на видеоматериали в интернет, които споменаваха Барак Обама или Джон Маккейн. 90% от тези търсения бяха гледания на видеоматериали, изготвени от гражданите, а не от кампанията. Така че оказва се, че гражданите започват да допринасят и започват да се включват много по-бързо, отколкото правителството може е, да го прави, отколкото правителството може да изготвя такива материали. Тези хора се разбират, освен това си общуват на чрез филмчета, а не чрез текстове, така че можем да говорим за една, едно ново понятие – видераси, видеолитераси. на английски, т.е. видеограмотност. Всички ние имаме видеограмотност, защото можем да получаваме информация от видеоматериали. Обаче, ако трябва да създадем видеоматериал, се оказва, че много по-малко от нас могат реално да го направят. И така, има обаче едно ново поколение, което е напълно видеограмотно. Защо? Защото те така си общуват и използват видеоматериали по съвсем естествен начин, а не използват текст. Как е свързано всичко това във връзка а, с Европейския съюз? Моята организация се занимава с темата за това как технологиите променят управлението през последните 7 години. Миналата година се занимахме с проекта PDF Europe в Барселона. Над 400 души дойдоха от различни страни и в рамките на два дена се опитахме да намерим отговор на много трудни въпроси за това как точно новите технологии могат да се отразят на новите системи на управление и как могат да създадат общо европейски диалог. Какъв беше резултата? Ами, стигнахме до допълнителни въпроси, но стигнахме и до няколко отговора. Има много теми, оказва се, които от... са важни за транснационалния диалог, управлението на Европейския съюз, е, увеличаването на прозрачността, защитата на цялостната свобода в интернет, например. Има и други разлики, органични разлики, които трудно могат да се преодолеят. Хората се интересуват от това как се променя политиката в различните страни, но всъщност управлението е доста различно. Ето, например, в Великобритания предизборната кампания тече три седмици и интернет е, отрази доста по-малко, отколкото в Съединените щати. Например, един колега от Франция каза на конференцията в Барселона, че ще има общ език за диалога в интернет, но за съжаление той ще бъде английски. Зададохме въпроса как може интернет да се използва, за да може правителството да работи по-добре, за да може да изпълнява обещанията си. И е, много е, хора говориха за електронното управление или е, за държава 2.0 или е, правителство 2.0. Но а, можем да говорим и за we government. Какво означава това? Нови форми на услуги и изподеляне на информация между гражданите, и гражданското общество, които текат много по-бързо, отколкото информацията, която му ставя от правителството. И тук е много важно какво означава данните за свободен достъп, какво означава понятието публични данни. Този тип данни трябва да са такива, че да подлежат на търсене с търсачки и да могат да се четат по интернет. Това е новия начин на дефиниция, дефиниране на публичната информация. Ако а, има информация, която не е в интернет, това вече означава, че тя не може да се разглежда а, като публична в новия смисъл на думата. Мрежата, освен това, дава възможност за всякакви видове мощни свързвания. Тук говорим не само за HTTP, за линковете, за това колко бързо могат да се разпространяват идеите. Ето, например, по Twitter а, или, по, а, или чрез конференции в интернет. Неща, които събират хората в интернет, за да могат да им помогнат по-късно да се съберат заедно и в физическия свят. Тук говорим за изключително многообразие и скоростите на развитие са астрономически. След няколко години всички ще са свързани с мобилни устройства. И трябва да ви кажа, че днешните BlackBerry или други телефони ще изглеждат напълно архаични в сравнение с това, което ще ползваме след няколко години. Защо тази скорост е толкова важна с оглед на образованието? Защо е толкова важно да има силна политика на Европейския съюз е, в областта на информационните техно... Е, и комуникационни технологии? Преди 30 години започнах проект е, в Съединените щати, който се нарича МАУС. И когато започнахме работата там през 1997 година, установихме, че хората използват факсове, телефони, ксерокси и стандартни компютри. И ако а, човек получеше визитка от някого, без на нея да има имейл адрес, това не беше особено а, голям проблем. Много малко хора имаха имейл адреси. Какво става обаче сега? Оказва се, че вече всички се свързват с своите клиенти и доставчици а, 24 часа дневно. И е, когато си купите а, е, камера от любимия си магазин в интернет а, е, и натиснете бутона, тогава вече мрежата знае, че сте купили тази камера. Докъде сте, сме стигнали днес? В образованието, все още всичко почти е, с е, изключение на 15% тече в класната стая. Е, бизнесът вече достигна до идеята за свързване по интернет е, и нашите граждани е, и студенти им би трябвало да имат достъп до електронни библиотеки, за да могат да изградят демокрацията на 21 век демокрация, която надхвърля границите на Европейския съюз и която работи за нова визия за общо управление на човечеството. Благодаря. Благодаря. Започваме разисквания по двата доклада. Кой иска да вземе думата? Господин Белингер има думата. Soltanto una domanda all'ultimo oratore. Имам въпрос към последния докладчик. Искам да ви попитам дали сте на мнение, че в образованието на 21 век, където всички трябва да следват, а не само малък елит от хора, където всички трябва да бъдат успешни – където трябва да има образователна система, която е насочена към учещите се, към техниката. Освен това, мрежите, интернет ще получат по-голямо приложение. Трябва да бъде разработен нов модел на образование. Тоест, няма да се срещат студентите в старата студентска зала или учениците в ученическата стая, а от технологични съображения трябва да се промени цялата образователна система. Също и по виртуални причини. Може би трябва да се концентрираме повече върху учене, отколкото върху преподаване. Благодаря. Председателката казва, че ще събереме няколко въпроса и след това докладчика ще може да отговори. Моля да си за... записвате въпросите. Господин Звера от Словения. Има въпрос към господин Декройте. Могат ли студентите днес да учат в този университет въз основа на виртуалната мобилност. Тоест, може ли някой да учи във вашия университет без да присъства на часовете там физически? И може ли този модел на учене за в бъдеще да замести е, действителната мобилност на студентите? До каква степен това е възможно? Благодаря. Благодаря колегата Цвер от Полен. Благодаря за този много, тази много интересна презентация и за тази, това футуристично представяне. Имам чувството, че информационните технологии естествено осъществява директен а, е, контакт между учителя и ученика, но не могат да го заменят изцяло. Мисля, че личният контакт ще остане и ще трябва да продължи да се развива. Нужен е личностният, личният контакт, разбира се. Виртуалните аспекти ще допълват този личен контакт. Въпросът ми е следният. Смятате ли, че ние след като няма различие в цифровата област в Европа, навсякъде ще бъде достъпна широколентовата технология и широколентовия достъп. Всички училища ще бъдат свързани към мрежа. Смятате ли, имайки преди тази визия, че тази система на обмяна на студенти и обмяна на ученици, образу... създаване на образователни портали в интернет – изучаване на чужди езици от студенти по право. Днес студентите по право не могат да комуникират един с друг, защото не говорят един и същ език. Проекти като Еразмус могат да бъдат заменени от електронен Еразмус в интернет Еразмус – студентите, учениците ще влизат в контакт чрез интернет. Може би са нужни пилотни проекти, за да можем след няколко години да се а, състоят тези виртуални контакти. Благодаря, господин Фартула. Благодаря, госпожо председател. Радвам се на опита, който са натрупали нашите гости. Искам да ви поставя следния въпрос. Имайки предвид, че темповете на развитие през последните 10-15 години са много високи, особено в областта на информационните и комуникационни технологии, включително мобилните телефони. И описаната перспектива, искам да ви попитам – има ли в момента перспектива за развитията през, през следващите 50 до 100 години, която изхожда от това, че развитието в информационните и комуникационни технологии ще продължи с това голямо темпо. Последните 10 години на развитие бяха фантастични, наистина възниква въпроса през следващите 50 до 100 години как ще изглеждат нещата, ако се запази това темпо на развитие в тези технологии. Колежката от Португалия сега има думата. Благодаря, госпожо председател. Тези доклади бяха много интересни и много се радвам, че можах да ги слушам. Има нещо, което липсваше. ИКТ е чудесно средство, но има и заплахи. Трябва да използваме шансовете, но и заплахите трябва да гледаме сериозно на тях. И то в политиката, образованието. Трябва да можем да контролираме тези технологии. И трябва да говорим открито по това. Второ, към господина от университета в Льовен. Считам за много важно да има обмяна между студентите и между преподавателите и професорите? Има ли анализ какъв опит са обменят студентите и професорите същият опит ли обменят? Благодаря. Колегата Борис, обръщам му внимание, че от много години в рамките на програмата Comenius имаме туининг програми. Това е една великолепна програма, която свързва ученически класове а, извън границите даже на Европейския съюз. Ние сме много напред с програмата Comenius. Това не е само програма за среща на ученици, но виртуална среща и за виртуална среща. Преди голяма, бях преди две години на голяма конференция в София и се срещнаха големи класове от ученици помежду си учители се срещаха. Беше чудно да се види как тази техника свързва децата, учениците. Възникнаха приятелства чрез интернет, чрез такива е, интернет срещи. На много високо ниво сме ние в това отношение. Дам думата на експертите. Първо господин доктор Расе има думата за отговори. Заповядайте. Няма микрофон за оратора. I'm sorry. Thank you for uh, referring to me as... Благодаря много. Благодаря, че се обърнахте към мен като доктор. Мисля, че въпросите бяха насочени към мен и към колегата. Ще се опитам да им отговоря възможно най-добре. Първо, разбира се, че образованието ще се промени самата идея за това какво представлява и какво трябва да представлява образованието ще се промени. Педагогическият въпрос в историята на образованието е баз, бил базиран върху а, идеята за липсата, за, не, за, за, за дефицита. Тоест, идеята, че един учебник ще е на разположение на ученика за много малко време и за това ученикът трябва да го запомни възможно най-добре и да може да цитира информацията от него. Т.е. говорим за наблягане на когнитивните умения. Но в днешно време, в века на информацията, Запаметяването е, е много по-малко необходимо умение. Е, по-скоро е, важното умение става навигацията, способността да се търси информация. И за тази цел е необходима известна степен на дигитална грамотност, за да може да се събира информация, която е от добро качество, а не просто да се разчита на учителя или на учебник. По втория въпрос, зададен от е, депутата от Полша. Хората трябва да... Е, учителите е, вече трябва да се превърнат от мъдреси, мадреци в гидове да насочват студентите за това как да намират информация, която им е необходима. Разбира се, има нужда и от педагогична рамка, предоставена от учителя. Необходимо е също така всеки да развие стандарт за това или принос от всички, за да се развие стандарт за правилно, за подходящото образование. Но трябва да имаме предвид че а, е, може да има недостиг на класни стаи, но живеем в един свят пребогат на информация и в този свят студентите ще намират своя път към информацията и ще намират сами своите гидове в света на информацията. И накрая, що се отнася до скоростите на развитие, те се увеличават промените в нашето ДНК стават на всеки 20 години, но, т.е. поколенията хора се променят на всеки 20 години, но дигиталните поколения се променят на 4-5 години. Онези, които в днешно време използват Twitter, вече започват да остаряват в подхода си, тъй като младите хора предпочитат други начини на комуникация. Да има хора, които въобще даже вече не използват използват имейл. Всичко това трябва да се взема предвид, когато се планират инициативите в областта на информационните и комуникационните технологии. Поколенията ще се променят бързо. Благодаря. Господин Дегройтер. Няколко коментарна от мен. Първо, дали а, е, трябва да преминем от преподаване към учене като а, е, централен елемент на преподаването. Да, действително, съгласен съм с това. Технологията помага за постигане на учебните цели, но едновременно с това новите технологии, социалните медии и интернет се отразяват и пряко върху процеса на учене и преподаване. Това не е странично влияние, това е нещо, което оформя ученето. Много се говори и за основните елементи на ученето. Ето, например, в Канада Джордж Сименс казва, да, връзките в мозъка се оформят по различни начини, но как, как е преподаването? Когато се използват дадени инструменти за преподаване, вече е, няма как отчещият да не е в центъра. Вече не може да се работи по старомодния начин, защото а, новите инструменти са свързани с, с сътрудничество, с социално взаимодействие. Така че колкото повече такива инструменти се включат в обучението, толкова повече насръчени са учителите да се съсредоточат върху учещите. Това обаче не е лесно. Не е лесно да се убедят учителите да използват тези технологии и е, много от нашите колеги си дават сметка, че трябва да се преместят не само целите по отношение на наученото а, от информация към умения, но трябва да се преместят и начините по които подхождат учителите. И това също не е много лесно. В последно време виждаме огромни промени в интернет и скоростта е много висока. Мисля, че учителите лека по лека ще се научат да прилагат новите инструменти, но това ще отнеме време. Все пак съм оптимист. Що се отнася до мобилността, да, разбира се, има такива курсове, при които не се налага физическо присъствие. Имаме и физически кампуси, но включваме и другите. Що се отнася до дистанционното обучение, то, то също се развива. Работим по портал на, за образователни услуги. Сътрудничим си с един университет в Холандия също, за да създадем а, за да очертаем целевите групи и да можем да направим така, че събирането на един а, клас да няма нужда физическо и да може да стане на, а, по всяко време и на всяко място. Също така е необходимо не само да обменяме съдържание, но да сме подготвени и за обмен на студенти. И ако се готвим за това, трябва не само ние да се готвим, трябва да се готвят и другите университети. Много от традиционните университети е, не се чувстват длъжни да изготвят съдържание е, и не могат е, да се ангажират с инициативи в виртуалната мобилност, дори да я признават като важна. По третия въпрос всички имаме различни ценности за много мобилността е и физическо преживяване. Разбира се, чрез информационните и комуникационни технологии можем първо да достигнем до хора, които нямат възможност е, да е, пътуват физически, но също така те ни дават възможност да се създадем и друга среда за учене. Защо? Защото много често хората ще работят среда, в която 90% от времето си прекарват пред компютъра и работят с много хора, които не са от е, тяхната националност. И е много важно да могат да се осъществяват виртуални връзки. Дори само заради това е необходимо този елемент да се добави към пакета. Що се отнася до скоростта, отговора беше даден. Е, е, скоростта е много висока, университетите едва смогват да настигнат развитието и а, ние вече виждаме различна динамика. Студентите не търсят информация от учителите, защото много често информ... и преподавателите, защото много често информацията в интернет е по-богата. И а, накрая а, има ли предимства? Да, Разбира се, това е смисъл на изследването на образователните технологии. Е, трябва да се види дали има действителна стойност тези технологии. Тук не говорим само за дидактика. Технологиите са един инструмент, който могат да, които могат да повлияят е, ученето, но също така най-важното е как точно се организира дадено упражнение. Не можем да използваме информационните и комуникационни технологии. Някои си задават въпроса дали или не да ги използват. Въпросът не е в това обаче. Те трябва да се използват. Въпросът е как да се използват най-удачно. От тук нататък а, а, а, няма неизбежно използването им. Искам да се върна към това, което колегата Цвер каза. Имало университети с задочно обучение аз имам а, един практикант, който следва в такъв университет. Благодарение на новата технология, много по-лесен е контакта. Не е нужно по почтата да пращаш материала. Може веднага да го изпратиш или може да използваш видеоконференции. За студентите в задочното обучение е много удобно това помощно средство Говориме сега за ученици, които трябва да бъдат въведени в този свят, да получат тези инструменти. Проблема е, че учениците, които трябва да им дадат тези инструменти, не ги владеят. Те трябва първо да се научат и това трябва да го правят по същото време, когато трябва да предадат знанията на учениците. В процеса от Болония видяхме колко е трудно за професорите, това, което по-рано преподаваха за 5 години, сега да го преподадат за 3 години. Това е много трудно. Гъвкавостта на преподавателския персонал е по-малка от тази при студентите. Важно е учителите, преподавателите да бъдат на най-високо ниво, на актуално ниво. По новата програма за учене през целия живот трябва да се въведе програма, която да се погрижи за преподавателите. Имаме програми за учениците, за студентите, но нямаме за учители и преподаватели. Следователно, трябва да имаме така наречената teacher програм. Няма друг начин – Трябва да свикнем с реалността. И те трябва да бъдат подготвени на най-високо ниво. Благодаря за дискусиите. Сега госпожа професор Видеман има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на а, Благодаря, че ме нарекохте професор. Председателката казва, това нищо лошо няма, нали? Тя казва, да, няма. Благодаря най-сърдечно за възможността да говоря тук пред парламента и от гледна точка тук от името на ЮНЕСКО и от комисията, Германската комисия при ЮНЕСКО, искам да говоря за политическите инструменти на ООН и ЮНЕСКО, общите инструменти по тази тема. Кои са референтните инструменти в Европейския съюз и ЮНЕСКО, на които могат да се осланят тези организации, за да работят адекватно по тази тема. Първо, ЮНЕСКО, това е конвенцията на ЮНЕСКО по културното разнообразие. Европейския съюз също се присъедини към тази конвенция. Важно е обаче също дискусията и резултатите от срещата на върха за, относно информационното общество. ЮНЕСКО игра активна роля при тази среща, като подчерта значението на културното разнообразие за развитието на обществото на знанията. ЮНЕСКО в рамките на прилагането на резултатите от срещата на върха отговаря за една линия на действие с заглавието културно разнообразие и идентичност, езиково разнообразие с локални съдържания. Тези инструменти по мнение на ЮНЕСКО и Европейския съюз, отговарят на услугите на културното наследство, но не могат да бъдат разглеждани като традиционни е, ценности, а имат огромно значение за културната ни идентичност. Но и също за обществото на знанията и за нашата ценностна система. Ето защо трябва да, да особено внимаваме, когато политиките е, свързани с тези услуги, ги прилагаме. Общо взето казано, ЮНЕСКО се застъпва сериозно за универсалните знания и за достъпа до такива универсални знания. Достъпа до културно разнообразните продукти от всякакъв вид. Особено имайки предвид развиващите се страни. Но това не е днешна е, тема. Искам да взема отношение по три теми. Първо ще говоря за целите на политиката, която трябва да бъде следвана от гледна точка на ЮНЕСКО по универсалния достъп до културните продукти. След това целта и убеждението, че достъпът до културно разнообразния пейзаж е подходящ подходи, са подходящи за всеки в нашите общества и между нашите държави също за, за насърчаване и на мира. Особено в обществата, които са многокултурни. Едновременно с това съществува убеждението, че европейската интеграция може да бъде насърчавана чрез интензивният междукултурни контакти. Всеки от нас обогатява живота си, когато ползва културните съкровища на други нации. И накрая става дума за това способностите при глобализацията, предизвикателството за работните места на бъдещето, действително трябва да бъдат добре овладяни. С ранни, по раншните познания и културните традиции на нашите държави също имат значение. И накрая политика, която трябва да насърчава културното разнообразие и тази обмяна, трябва да отчита тези, които създават културните продукти не само в големите езици, но и в държавите с така наречените по-малки езици чрез интернет. Разбира се, е, може да се погрижи да бъде в услуга за напредъка в тази насоки. Няколко бележки относно е, рисковете, които са свързани с интернет – и политиките за универсален достъп до културните съдържания и за предизвикателствата в тази връзка. Първо, трябва да кажа, че през миналите години имаше огромна концентрация на власт в ръцете на няколко транснационални мултимедии – някои от тях са действително големи глобални медийни е, предприятия. Важно е и възникването на, на пазачи, които е, пазят съдържанието и мобилния свят и контролират достъпа до него. Е, когато искаш да дадеш съдържание на потребителите, трябва да се съобразяваш и с тези е, хора или организации. Например, Apple, iTunes за музиката комбинира с, но с крайното устройство iPod и сега с iPhone който с приложение предлага съдържание, трябва да се съобрази, който иска да прави това, с условията на този производител. Това са не само търговски правила, но и стандарти по съдържанието. И тук възникват въпроси не само за владеене на пазара, но и за свободата на мнение и свобода на пресата и на медиите. ЮНЕСКО показва, че има редица проучвания, които показват едно явление. Голямото разнообразие, което го имаме в, в интернет, в никакъв случай не е, означава, че се използва достатъчно. ЮНЕСКО предупреждава, че има а, грешно разнообразие. Има проучвания, че потребителски групи съществуват, които не използват разнообразието от предлагани съдържания, а се събират в социални групи, за да споделят само своите мнения и да намерят потвърждение на своето, своите становища. Тоест шанса с междукултурните и многообразни съдържания не се използва достатъчно в интернет. А се използва интернет, за да се изолираш от другомислещите. И е, не искаш да се занимаваш с други култури. Е, съществуването на такива социални групи в интернет трябва да се изследва. Също ролята на семейството, и на училището в предаването на междукултурни идентичности. Те, е, семейство, училищата влияят на това и това е една от загриженостите на ЮНЕСКО. Освен това може да се каже, че сме загрижени че следващото поколение ще използва интернет като голям пазар, а по-малко за една публична сфера, към която всеки има достъп, за да може да се разменя високо съдържат, високо качествено междукултурно съдържание. В бъдеще ще има много предложения за развлечение, и за отклоняване от сериозните теми в интернет. Има социални слоеве, които финансират това. Въпросът е в бъдеще каква ще е съдбата на претенциозните културни съдържания, ще бъдат ли е, използвани само от една малка, малък слой или е, действително ще бъдат използвани от е, ши, една широка маса от хора. Има развития, които създават загриженост, например, отчетни системи, които са кодирани. Има дискусия за разширяване, много широко разширяване на авторското право. Съвсем ясно да кажа, ЮНЕСКО защитава правата на авторите, но в смисъла на честно равновесие, честен баланс – между автори и потребители. Това са политиките, които води ЮНЕСКО. Първо, това е информационната програма. Става дума тук да се подкрепят всички политики, които са за широк достъп. Безплатен за всички. И затова ЮНЕСКО поддържа Европеяна. Е, вашата комисия също се застъпва за Европеяна, Европейския парламент. Digital Library използва ЮНЕСКО също като подобен проект, който допълва Европеяна, а не е заменя. Тук са важни също авторските права. достъпа но, до произведения, на които не е известен автора, въпроса за откритите технически стандарти, за отворените стандарти, политиката за насърчаване на Open Access. ЮНЕСКО се застъпва за това и, и това е една брошура на английски преведена е, е, издадена от немската комисия към ЮНЕСКО за Open Access и възможностите му не само в областта на науката, но и извън него, извън тази област. Аз приключвам вече. Медиен плурализъм е важно поле на политиката и в тази връзка важно за за ЮНЕСКО е публичното разпръс... радиоразпръскване, не само радио и телевизия, но и в интернет. Медийна компетентност е много важно, затова бе споменато, също се е насърчава от ЮНЕСКО. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо Видема. Давам думата на господин професор Жан Ноел Ани. Je ne suis pas trompée, vous êtes professeur. Oui, а, мадам, мадам, а, Значи, нека ще наистина сте професор. Да, имаше малко запъване с първото ми име, с името ми. Но няма проблем. Госпожо председател, уважаеми членове на комисията, много ви благодаря за поканата да присъствам тук и да се изкажа по този важен въпрос. Разбира се, интернет е един прекрасен дар за поколенията, но бъдещето ще покаже дали все пак това ще бъде пречка или предимство. Това, което ще кажа, се вписва в казаното от госпожа Видеман – Разбира се, има сериозна загриженост за това как се развива интернет и дали трябва да се позволи интернет да се развива без властите да се намесват. Бих искал в самото начало да посоча значението на три основни аспекта и след това ще Говоря за някои иллюзии относно използването на нови технологии. Ще разгледам и ролята на държавата и отговорностите на държавата. Като историк ще възприема един исторически подход – Също така бях директор на Националната библиотека на Франция в продължение на 5 години, така че много добре съм запознат с Европеана. Аз участвах в процеса на избора на името. Що се отнася до основните предизвикателства в бъдещето? Имаме съотношение, имаме взаимоотношения с а, издателския сектор, самите автори. И това, което е интересно, че взаимоотношенията между обществеността и произведенията на литературата и изкуството са се променили, защото сега нови технологии позволят повече достъп и се увеличил значително обемът на информация. Това, което ние виждаме все повече в университетите и не само, е това, че в момента има много повече достъп към културата и към произведенията на литературата и изкуството. Ние виждаме, че има огромни потоци информация. Това вече и за много сектори, включително и за радиото но наред с мигновения достъп ние имаме достъп до огромни каталози и хранилища за информация. И самото понятие на произведение на литературата и изкуството се променя, тъй като ние виждаме, че тези творби се възпроизвеждат много повече. Също така виждаме, че се променят взаимоотношенията между самите произведения, защото а, те се възприемат като произведение на изкуството, които дори могат да бъдат преработени. Нещо, което е много интересно и е свързано с защитата на авторското право. Така че има много различни възможности и те могат в бъдеще да доведат до е, един излишък информация, до прекомерна информация, до претоварване на потребителя. Трябва да гарантираме това, че ние съхраняваме ценните аспекти на творбите. Това е важно и за демокрацията. Първо, трябва да обмислим ефективността на подхода към културата, също така за политическите измерения – Също така трябва да помислим за това какво е многообразието от талант. И ние трябва да гарантираме това, че се със създава колкото се може по-надежден достъп до качествено съдържание. Разбира се, за това е необходимо да отчетем екипността на работата, нещо, което винаги е било характерно за киното и телевизията. Разбира се, всичко това ще продължи да съществува, но най- хубавото в сферата на изкуството и културата ще бъде създавано от творци, които работят самостоятелно. И разбира се, когато говорим за екипна работа, ние можем да говорим за Уикипедия и предимствата и недостатъците. Една от иллюзиите, за които искам да говоря, е за безплатността на съдържанието. Е, е е, Трябва да сме много внимателни за това. Интересното тук, че тук се вписваме в конвенцията от Берн от 50-те години, където беше стигната идеята за защита на авторите. И беше посочено, че винаги трябва да има възнаграждение за извършената работа. Възнаграждението, разбира се, може да бъде в най-различна форма, например, чрез данъчно облагане, например. Политиката на държавата може да бъде, че данъчното облагане може да се използва по различни начини. Също така, говори се за безплатната реклама, но също така за нея винаги някой плаща. Така че трябва да помислим за други канали и възможности за насърчаване на културата. Това ме води до възможните функции, които могат да изпълняват властите. Кои са задълженията на държавата? Когато говоря власти, говоря в най-широк смисъл. Говоря за това как те са организирани, как изпълняват задълженията си и говоря за управление на всички нива, от най-низко ниво до нивото на Европейския съюз. Разбира се, има един проблем, който е свързан с търсенето на печалба. Е, de réseau, qui est un monde е, Другият пък проблем, че нещата могат да станат свръхцентрализирани. Мисля, че има един парадокс. Важно е да се мисли за отговорността на властите спрямо обществото, но също и отговорността на властите да извършват регулация. Ние трябва да мислим за това. И също така трябва да помислим за това, как да се гарантира това, че ще се предприемат правилните стъпки. Как да се гарантира това, че знанието и културата в интернет са достъпни за всички. Ние не можем да обременяваме частните фирми, или поне не можем да обременяваме само частните фирми с задължението да запазват съдържанието. Ако префразираме една известна фраза, светът е пълен с промени. Промените се извършват денонощно. Затова е важно да отчитаме важните характеристики, а да не се изгубим в гората от нюанси и подробности. Когато става дума за категоризация на съдържанието, властите отговарят за правилната категоризация на съдържанието и по този начин може да се потърсят конкретни форми за подкрепа на определени формати. Разбира се, тук трябва да се гарантира това, че бъдещите поколения могат да извлекат полза от това, което ние сме направили сега. Да, наистина. Това, което беше казано тук за интернет и изборите, е много важно. Това въжи и за изборите в Европа, и за изборите в САЩ. Когато става дума за цифровото съдържание, цифровото радио, аз мисля, че това е още една форма от радиоразпръскване и тук има достатъчна роля за частния сектор. Но трябва да внимаваме какво се случва с метаданните. Така че първото, за което аз говорих, беше каква е отговорността на властите. Втората част е как да осигурим насоки свързани с огромни обем информация в интернет. Аз смятам, че трябва да бъде създадена една иерархия, която да се отнася до доставянето на информация. Не може всичко да се основава само върху стремежа към печалба и съответно използването на рекламата. Това, което трябва да помним за културата е, че основата за творчеството е много важна. В Библията също се съдържа текста за това, а именно – необходимостта да помним за онези, които нямат да помним, за онези, които са по които са по-щетени, които са неправдани. Ние трябва да направим не трябва да правим така, че онези, които печелят пари, да печелят повече пари. И ние винаги знаем, че хората, които се справят добре, те и продължават и за напред да се справят. Ето, например, това въжи за мобилните телефони. Ние виждаме, че има пазар за най-скъпите, най-осложнените модели и има пазар за по-елементарни неща. Госпожа Видеман говореше за това да не се допускат олигополи и монополи. И разбира се, ние не трябва да забравяме за необходимостта от запазване на многообразието, включително и езиково многообразие. Разбира се, вие като парламентаристи знаете какви са рисковете, които са свързани или които по-скоро проистичат от прекомерно разчитане на частния сектор. В САЩ през 19 век бяха приети много ефикасни антимонополни закони. И това е нещо, което продължава да бъде актуално, включително и за нашата цифрова епоха. И това въжи не само за САЩ, но и за целия свят. Ние имаме почти монопол, какъвто е Google, но не трябва да му позволяваме да извлича печалба от своя монопол. Има много региони по света, например, в такива страни като Китай и Япония, могат да се предприемат стъпки, за които трябва да сме внимателни, не трябва да допускаме да създават монополи. Четох една статия, преведена на 15 различни езика и това, е което осъзнах, че в различни региони по света културните подходи са различни. И Нека да погледнем какво прави Европа чрез Европеяна. Има необходимост от регулация. Когато става дума за управление на каталози, за дейността на операторите в сферата на електронните медии. Google цифровизира книги и творби за които той няма авторски права. По този начин Google ограбва културата. И тук трябва да сме много внимателни. Всички се сблъскваме тук с огромно предизвикателство. Смятам, че трябва да сме внимателни и да не се подаваме на различни изкушения. Можем да се изкушим, да смятаме, че в един глобализиран свят Европа вече е изхвърлена зад борда. Ние трябва да внимаваме и да не продаваме нашите права, нашата свобода. Ние трябва да сме образец. Япония, Китай, други страни гледат към нас. Ние трябва да дадем пример. Э, И не. Трябва също така да си помислим, че понякога се приема законодателство, което просто не работи. Вече приключвам, госпожа председател. Искам да кажа, че трябва да сме внимателни, когато става дума и за рекламата. И сега вече в края на моето изказване искам да кажа, че пред нас стои огромно предизвикателство –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 Vielen Dank, Herr Kollege Vattimo aus Italien. Herr Kollege Vattimo. Колегата Ватимо от Италия има думата. Благодаря. Имам въпрос към докладчиците. Намерих много интересни ваши изказвания правата за авторското право в интернет, за което говорихте, е, е, е тема, която е много интересна. Също размяната на музика, свалянето от интернет на музиката – Дали вече има яснота? Би казал не. Не знам къде се намираме в момента в тази област. Ние като депутати, тук има представители на Швеция от пиратската партия. Не знам дали са представени в тази комисия. Но искам да знам какво е състоянието на нещата в момента с правата на производителите на съдържание, защита на културното наследство? Естествено, трябва да има публичен достъп. Може ли да си представим, че държавата взема мерки за да обещети е, хората на изкуството? и да се предлагат в крайна сметка всички продукти на културата. Приаторското право след определен период от време произведенията на Кавка, Пирандело могат свободно да бъдат използвани, тъй като авторското право повече не въжи. Разбира се, технологиите се развиха много през последните години, но ние трябва да се справим с новата технология и старите авторски права. Полша има думата, колегата от Полша. Благодаря за това интересно тези интересни изказвания. След индустриалната революция се стигна до интернет революция – която се характеризира с предоставянето на голямо количество съдържание в, в най-различни аспекти. Има риск, разбира се, от създаване на монополи, риск от превръщането на интернет в глобален пазар. Смятам, че мисията на обществените медии са много важни. бива да се забравя, че, и смятам, че Европа може да доразвие тези неща, например в публичната, обществената телевизия. Интернет има граници. Големия плюс на интернет е свободата, иновацията. Всички иновативни системи се развиват толкова динамично, защото са трансгранични. Няма граници, няма ограничения, които задържаха в миналото развитието това бяха граници, данъци. Важно е равновесието. Монопола не би, монопол не бива да има на интернет пазара. Конвенцията от Бен защитава авторските права от 100 години. Това, което днес се споменава, показва, че няма оптимално равновесие. Няма такива модели на баланс няма равновесие между защитата на авторските права и свободата на потребителите в интернет. Например, общо съвместно ползване на музика, като музик шеринг и други. Трябва да има система, при която се защитават авторските права, при която се плаща на авторите за съдържанията, които предоставят. Едновременно с това потребителите в интернет трябва да знаят, че нямат право да нарушават авторските права. Такава система ни е нужна, която трябва да разработим и да е приемлива за двете страни. Естествено, всички потребители в интернет искат безплатно да получават съдържанията. Ако не можем да развиеме такава система на баланса, всичко ще възникне под публичен натиск, т.е. без заплащане. Председателката казва благодаря, а обаче да се придържаме към темата на нашето заседание. Има комисия по индустрия и изследвания, юридическа комисия. Те ще разглеждат тези тема. Нашата тема е образование и култура. И междукултурните е, междукултурното разбирателство. Моля да се ограничите в тези теми, а не да говорите изключително за авторското право и е, други въпроси. Давам думата отново на докладчиците. Госпожо Видеман, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа няколко думи още по темата Open Access. Този принцип не е в конфликт с съществуващото авторско право, а е възможност правата, които са възникнали върху съдържание и то с публично средств, публични средства, трябва да са публично достъпни. Това не поставя под въпрос авторското право и защитата му, а това е политика, която във връзка с нашето изслушване тук е много важно, защото отговаря на въпрос че определени съдържания не бива да бъдат предоставени само срещу заплащане на индивидите, на хората, а трябва да са общо достъпни чрез а, насърчения. Те струват нещо, разбира се, но държавата поема тези разходи. Става дума за безплатни съдържания, които са стимулирани от обществени средства. За да се създаде възможност за достъп на всички. Но това не нарушава, повтарям, авторските права. Това е идеята, която без спомената от другия докладчик, правото на публичното радиоразпръскване и ЮНЕСКО подчертава нещо, което следва от конвенцията на ЮНЕСКО за културното разнообразие, че интернет е важен на медия, която публично предоставя за всички без допълнително заплащане и съдържание. Това е важна политика във връзка с това, че с, освен бизнес моделите, които не се изключват, съществуват особено важни съдържания от гледна точка на културата и за образованието важни съдържания трябва да бъдат достъпни за всички. Това са допълващи се политики, и в интерес на вашата комисия, които са извън е, границите на Европеана, това е цифровата библиотека в интернет, да се попитаме всъщност какви политики има Европейския съюз относно съдържанията в публичната сфера. които не се разглеждат само от цифровия дневен ред и с търговско предназначение. Всичко е в движение, бих казал, и така ще бъде и за в бъдеще. От 15-20 години наблюдаваме бурно развитие в интернет, много динамично развитие. В момента се очертава една тенденция, която беше прогнозирана – тя се материализира едва сега, а именно чрез така наречените а, економическа целесообразност, чрез мрежите, които се създават електронните мрежи, Economy of Scale and Scope. Споменава се тук за Google. Тези мрежи стават все по-големи и по-големи и възникват въпроси не само за бизнес моделите, и за господстващо положение на пазара, а действително се намества в свободата на мнения и свобода на медиите. Например, Apple казва, че с Apps ще предлагаме само съдържания, които отговарят на съдържанията на нашата компания. Това е важна тема за свободата на медиите. И това е едно ново явление. Трябва да продължим да го наблюдаваме това явление и да помислим какви отговори има Европа на това явление. И тук това, което каза професор Жанани, че ние всъщност в Европа имаме функцията да бъдем пример да водиме политики, които да показват как може да се върви в бъдеще. Не бива да изобретяваме отново колелото, но а, да покажем какво разбираме под културно разбирателство, културни услуги за обществото на знанието. Да, да предложим такива модели за бъдещето. Благодаря. Господин Женане има думата. La présidente, je pense qu'il serait incongru d'entrer dans un débat juridique sur les droits d'auteur. Euh, Mais pour ce qui est du regard culturel et politique, Както вие казахте, и според мен не би било добре да се задълбочаваме в някаква правна дискусия за копирайт и други въпроси, но мисля, че е важно да вземем тези неща предвид. Като историк аз се изненадах от това колко актуална е дискусията от средата на 19 век по отношение на случващото се днес. Тогава е имало две школи и е, са се опитвали да постигнат някаква златна среда. Едните са казвали, че е, няма как да се прави нещо, без да се вземе предвид вече съществуващото. Социалистите са казвали, че всичко трябва да е безплатно, а пък е, либералите са настоявали на авторските права. Намерили са е, някаква среда чрез решението, предложено от един економист, което е позволило някакъв напредък. Трудно е да се създаде закон, който не може да се прилага на практика. Но в крайна сметка се е оказало възможно да се постигне нещо, и то е постигнато в конвенцията от Берн. Причината, поради която споменавам това, е, че всичко това е актуално днес. Творците трябва по някакъв начин да се изкарват прехраната. Вярвам, че някои от тях е, са богати. Отлично. Но какво да е, кажат бедните творци? Или пък е, трябва да се премине на система на меценати. Не мисля, че микро, че системата за микроплащания е лошо решение. Вярно, че винаги ще има хора, които се опитват да заобиколят правилата, но все пак това е нещо. Може би е добре да има орган за наблюдение, нещо като това, което намираме в уестерните, с Гари Купър, е, някой, който играе шерифа. И лека по лека тези неща ще станат по-ефективни. Ще има някакъв вид омбудсмани, които ще настояват нещата да се вършат правомерно. Разбира се, има и културни фигури, е, учители, библиотекари и прочие, които са много важни за ролята на културата. Университетите също са важни тук. Но без авторски права не може нищо да се направи и университетите плащат авторски права. Докато ви слушах, се припомних своята работа в радиото. използвахме радиото за студентите и на Майтап твърдяхме, че радиото им дава възможност да ходят на училище без да излизат от леглото, без да стават от леглото. Господин Цагети от името на комисията. Имате две минути. Благодаря, благодаря за този интересен дебат. Тази сутрин бяха споменати рисковете, заплахите и възможностите, свързани с новите технологии. Мисля, че според комисията най-правилният начин да се минимизират тези заплати заплахи е а, е, грамотността, метината грамотност най-вече. Тук искам да кажа няколко думи за е, дейността на комисията в тази област на политика. нещо, което е много важно за решенията днес. Преди 4-5 години започнахме за първи път да се занимаваме с тази област на политика и целта беше да излезем с обща дефиниция. С помощта на една група експерти достигнахме до обща дефиниция на медийната грамотност. Тя събира три различни способности. Първо способността да се е способността за достъп и използване на медиите. Втора способността е за критична оценка на съдържанието, предлагано от медиите. И на трето място, нещо много важно днес, е способността да се е, комуникира и да се използват медиите по един творчески и активен начин. Медийната грамотност е свързана с всички медии. И телевизията, и филмите, и радиото, и записаната музика, интернет и новите дигитални е, комуникационни технологии. Виждаме, че днес медийната грамотност е много важен фактор за активното гражданско участие. Медийната грамотност играе и друга важна роля. Тя е свързана с европейското културно наследство и с европейската идентичност. Хората, които са медийно грамотни, могат да упражняват по-информиран избор. Това се отнася и до пазара на културно съдържание. Затова гражданите разполагат с по-висока степен на свобода – тъй като имат инструментите, които им дават възможност да изберат какво искат да видят и да оценят различните предложени опции. Това е важно за европейската култура. Благодаря, госпожа Пирескева има думата. Микрофон за оратора, моля. Eh, gracias, señora presidente. Quiero agradecer a esta comisión. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това публично изслушване. На 19 май беше прият цифровия дневен ред за Европа. Съдържа много действия, за да се извади Европа от кризата. Седем глави съдържа документа. При всички става дума за това, което спомена преждеговорищият колега, способността да се комуникира, цифровото приобщаване, електронното Учене трябва да е част от политиката на образование, да се модернизира образованието, което да допринесе значително за обществото въвеждане на новите информационни технологии и развитието на Европеяна са особено важни. Сега давам думата на Испанското председателство, казва председателката, Господин Гонзалес Века, две минути имате на разположение. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, намираме се в Комисията по култура и образование. Радвам се много да съм в тази комисия. По днешната тема всички институции на Европейския съюз е, осъзнават важността на тази тема. В интернет е, все повече придобива значение по-доброто разбирателство. Шведското председателство също занимаваше с тази тема прие документ за изготвяне на стратегическа рамка в образованието, за засилване ефикасността на образованието, ефективността му, повече иновация, творчество. Е, езикови знания подчужници, които трябва да придобият учениците нови комуникационни и информационни технологии, образование в областта на тези технологии, интернет. И Испанското председателство доразви тези идеи. И на 26 май бяха публикувани заключенията – става дума за социалното измерение на политиката в областта на образованието, интернационализацията на висшите учебни заведения. Става дума за изучаването също на чужди езици, достъп до новите комуникационни медии. Испанският министр на образованието говори пред тази комисия за значението на тези теми, е, способността за цифрова грамотност и особено изучаването на чужди езици са важни неща. Също способността е, при посещаване на училищата води също до тази грамотност. Благодаря, госпожо председател. Това е представител на съвета. Ще бъда кратка. Искам да допълна това, което беше казано. по времето на испанското председателство в съвета се занимавахме и доста интензивно с а, аудиовизуалните медийни услуги. В съвета следваме същата линия, която вие следвате, именно тези големи предизвикателства и напредването в новите важни проекти. Става дума за това европейския проект Европеана да бъде подкрепен. Има решение на съвета от май, в което се казва, че трябва да се запитаме каква европеяна желаем всъщност. Как точно да направим, да изпълним този проект? Един от аспектите е, че трябва да се предоставят цифрови съдържания и всички държави трябва да направят ползването им част от политиката в областта на културата. Тя да е част от дигиталната библиотека в интернет Европеана – че с интернет може да се работи е, в диалогов режим с европеяна. Е, езиковото разнообразие също е важна тема. Трябва да се уважават чужите езици. Важна е и рекламата по тези проекти, свързването на проекта с основните цели в областта на образованието – културата като инструмент в образованието е важно. Благодаря. Благодаря. С това приключваме изслушването. Благодаря на експертите, които бяха е, при нас. Благодаря ви, че дойдохте при нас, че можахте да представите вашите становища. Благодаря за вашата ангажираност. Може да сте сигурни, че намерихте тук в нашата комисия хора, които искат да се опрат на вашите знания и ще се опитат пред останалата част на законодателния период да действат в а, насоките, където е нужно. Е, редица решения се взимат в съвета, но прилагането на тези решения е по-трудно. Затова се надявам точно в областта на Европеяна – съвета действително ще се опита да приложи тези неща. Това е в интерес на нашите граждани и на всички нас, на нашите деца и внуци. Още веднъж благодаря, тъй като съм тук отпред на трибуната, не мога да ви протегна ръка за довиждане, но считайте, че съм ви протегнала ръка за довиждане. Продължаваме нататък към точка 7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 бъдещето на двойната система. Публичното радиоразпръскване в ерата на цифровите технологии. За това става дума днес. Много аспекти можем да причислим към тази тема. Това не се вижда веднага в резолюциите и в проекто резолюцията по ясни причини. Ние трябва да се концентрираме върху е, обхвата блоговете, социални медии, правната отговорност за работата по тази тема. Това са аспекти, които не са записани в документите, защото ние се концентрирахме върху това, за което става дума, а именно публичното радиоразпръскване в ерата на цифровите технологии. Ние Получихме доста реакция от частни програми, от публичното радиоразпръскване и от пресата от медиите. Ние внимателно изслушахме всички. Затова това е един работен документ, което означава, че може да се работи още по него, може да се усъвършенства. Не искаме да наложим този документ. За нас става дума за едно предложение за резолюция на Европейския парламент относно публичното радиоразпръскване в ерата на цифровите технологии. И затова искам да използвам също внесените изменения. Второ, много е трудно да се създаде баланс Е, всъщност публичното радиоразпръскване в рамките на Европейския съюз. Можем да кажем, че сме доволни с комуникацията, с съобщението на комисията, където ставаше дума за държавна помощ. Но държавите от е, източната част на Европейския съюз, там стоят малко по-различни неща. Там обществената телевизия е натикана във ъгъла, говори се за политизация, говори се, че тази телевизия и радио не са достатъчно независими, че твърде малко финансиране има за тях. Аз говорих с представители, но няма да споменавам имена, представители на радио и телевизии, които казаха, че те се намират на а, прага на фалита. Така че има разлика между отделните радио и телевизии и много трудно се обединят в един текст. Затова решихме, аз като докладчик реших всъщност да не изброявам в тази държава стоят добре нещата с обществените телевизии, радио, в други не стоят добре. Тук трябва Европейският съюз да се намеси там. Не е нужно да се намесва. Това е един подход, който до нищо няма да доведе, затова не съм избрал този подход. Аз знам, че няма че не може да се направи един кълъп за всички и трябва известна диференциация все пак при подхода да има. И в този доклад е много важно какви са отношенията между публичните радио и телевизия и а, принт медиите, вестниците, списанията. Някои смятат, че публичното радиоразпръскване води нечестна конкуренция, конкуренция в принт медиите пишат, че радиото и телевизията са много силни, но комисията, съвета на Европа, поставят въпроса как можем да допринесеме за преодоляването на тези противоречия. Аз изслушах депутатите, изслушах радио, телевизии и формулирах съответни мисли. Например, по точка 9 е доста спорно. Тук става дума за Европейската организация по аудиовизуални услуги, кое, която това звено поема контролни функции – Искам да се обърна към колегите в тази зала, че това информационно звено няма да извършва контрол. Как работят радиата и телевизиите, това е задача на отделните държави членки. Ние не искаме това да променяме. Това не е наша задача. Държавите членки трябва сериозно да се отнесат към тази задача. Ние предлагаме това, тази, така се каже, обсерватория в Страсбург трябва да проверят доколко членовете на Европейския съюз, а те всички са подписали тази резолюция, ние искаме от това звено дали се, да знаем дали се придържат към препоръките на съвета на Европа. Става дума за независимостта на редакциите, на радиата и телевизии, обществените радиа и телевизии. Става дума за изготвянето и подготовката при... на дългосрочно финансиране, например финансирането на обществените телевизии и радио е много важно. Не всяка година да се преговаря по този въпрос. Той се на, в такъв случай такава обществена телевизия няма да е независима. Това трябва да го кажем и ясно. Трябва да се изследват тези въпроси. И приключвам, госпожо председател, относно точка 12. Става дума за прозрачността в областта на собствеността върху частни радио и телевизионни оператори. Доста е, мнения и чухме от частните радио и телевизионни оператори, в резюме следното. Европейската комисия при едно от последните си заседания обърна внимание, че ние в нашата резолюция нямаме мнозинство относно медийната плуралистичност. Искам да върна топката в Европейската комисия по... беше изготвен документ през 2007 и 2008 година, но това проучване не е достатъчно. За това призоваваме комисията, както обяви тя по-ната в миналото, да реагира по съответния начин. Когато възлагаше това проучване, трябва да има план за действие – е, който да е следва показаното от тези показатели за медиите. Собствеността върху частни радио и телевизионни оператори трябва да е прозрачна. Разбира се, още бележки имам и мога да говоря дълго, но искам да се спра на това, което ще кажат колегите. Колегата Кирков. Uh, благодаря много, господин председател. Нека да благодаря на господин Белец за неговата работа по този доклад. Действително много от предложените неща са положителни. Този доклад се занимава основно с публичните оператори, публичните разпръскватели. Но все пак е добре да вземаме предвид, е, е, че и публичните и частните медии имат важно значение. Е, и тук е важна разликата. Точка 11 е, и мотив К се занимават с е, различни въпроси, които могат с заплахите за публичните медии. И като се имат предвид регулаторните разпоредби в момента, не трябва да забравяме, че заплахите съществуват и е, за комерциалните медии, за частните медии. Това означава, е, че те също се сблъскват с трудности. Сега по трета точка. Там се предполага, че фрагментацията на публиката сама по себе си, на аудиторията сама по себе си е нещо отрицателно. А, тук не съм съгласен. Фрагментацията е, е един начин да се опише въпроса, но другият начин е, че тук става въпрос за избор, правото на избор. Ето, например, в Великобритания сателитната телевизия навлезе сравнително бавно, но вече е довело до доста технически и програмни иновации. И тук говорим и за новините, и за спорта, и за забавните предавания. С интернет вече много от публичните медии в конкуренцията си с другите медии се опитват да направят предаванията си по лесно разбираеми, за да може по-широка публика да стигне до тях и така по-високо интелектуалните предавания изостават. Да, на, по този начин всъщност се влушават нещата. Освен това има ситуации, в които няма конкуренция между а, фирмите, които предоставят достъп до телевизионните канали. А, това е нещо много лошо. Аз съм, може би, съм малко старомоден, но а, Виждам, че има стотици телевизионни канали, но по голяма част от тях предаванията са напълно абсурдни. И въпреки това, въпреки че ги намирам такива, не мисля, че е добра идея да се ограничава достъпа до каналите. Нека хората да имат право на избор и дори при зрители и слушатели като мен, които са по-критично настроени, е добре да се взема прави цялостната медийна среда. Госпожа Евхарт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Иво Белет. Смятам, че доклада и проекта, който ни е предоставен, е добра основа, върху която можем да дискутираме. И от моя гледна точка се нужни само няколко на брой малки изменения. Това е проблематика, с която трябва да се занимаваме. Е, то бе моето име. Въпросът е доколко е, ще зависи този доклад от държавите членки. Аз смятам, да го, че трябва да говорим по това как да акцентираме в текста върху глобалната форма, но от друга страна да не избягваме проблемите, които съществуват в Европа, да подготвим съответно решение. Би каза, че е нужно малко изменение по точка 6, защото не бива да хвалиме толкова много комисията за съобщението, смятам, че е добре, че вече има такова съобщение, което е добре, но смятам, че парламента е имал големи проблеми при първо четене. Имаше известни изменения, но по принцип трябва да си поставим въпроса дали е разумно и правилно комисията чрез съобщения да налага законодателство. Това е принципен въпрос и за това трябва по формулировката малко да поработим. Съобщението не е нещо, което задължава държавите членки да приложат нещо, а това е рамката, която, към която трябва да се придържат държавите членки, но те не са длъжни да правят конкретни неща. Така че по формулировката трябва да поработим, но е добра основа. При някои точки трябва да видим да постигнем разумен баланс относно финансирането и проблемите с финансирането в държави и членки. Има такива опити да бъдат е, превърнати обществените радио и телевизии за политически инструмент. Благодаря, казва председателката. Аз благодаря на господин Иво Белет. Трябва да кажа, че не съм доволна от точка 6 в... Трябва да приложиме знанието, но тук ми прави впечатление това, което при директивата за телевизиите говорихме, че трябва да запишеме, че публичното радио и телевизионно разпръскване трябва да бъде включено към съответни фондове. В точка 6 ще напиша точно предложение под точка 6 и по съображение М, аз подкрепям това, което беше казано за обсерваторията в Страсбург. Много нещо е постигнато в тази сфера, но малко по-добре трябва да, да формулираме текста, мониторинг и разни други неща. Все едно, че с голям чук се явяваме, всъщност не е така малко to provide the necessary resources and carry out researches in each member states. Тоест, двете идеи са записани и малко по-вежливо можем да го а, да го направим текста. Господин Борис и господин Локергард. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Белет за това, че говори за обективността на обществените радио и телевизии в Централна и Източна Европа, където има друг опит, който е натрупан. Освен контрола на тази обсерватория в Страсбург, наблюдаването на финансирането на обществените радио и телевизии, което е много важно и това е, е, също европейската мисия на тези медии е много важно. Може ли това звено за мониторинг да се занимава с това дали са обективни обществените телевизии и радио? В Польша, например, обществените медии се доминират от една политическа партия – и моят кандидат беше представен 80% негативно в тези медии. Тоест обществените медии в Польша не са обективни. Може би в други държави е така. Това место за мониторинг може да се занимава с този въпрос. Втори въпрос. след дума за доклада на господин Белет. Смятам, че обществените медии са длъжни да докладват за Европа. и да излъчват 20% от съдържанието им да бъде а, програми изготвени в Европа. Е, например, европейски филми също е важно. Поначало Европейската комисия преговаря с държавите членки за, по протоколи, от които следва, че европейската продукция по-настоящем не е не е нужно да има 50% капитал, а само 35%. Индия, Китай, Виетнам могат да попълнят тази празнота и за европейска ще се счита програма, която само 35% е, в която само 35% е, има европейски капитал. Това означава, че филмовите продукции могат да бъдат създавани извън Европа, което е много голям риск. Това е важен сигнал, който трябва да бъде подчертан в този доклад. Аз имам допълнителна информация по тази тема. Има пет души, които чакат да вземат думата. Моля, на всеки дам по една минута. Моля, бъдете конкретни. Само това, което води до изменение или допълнение. Госпожа Шарк. И аз бих искала да благодаря на докладчика за конструктивния подход по този въпрос, който има значение за много хора. Докладчикът каза, че независимите публични медии са основа на демокрацията. Съгласна съм с това, че трябва да има възможност гражданите да имат широк достъп до разнообразни медии и правителството не трябва да се намесва. Наистина държавите членки постъпват по различен начин, но аз съм загрижен от въпроса как да се прилагат стандартите. Посочва се, че традиционните граници не могат да се поддържат в една интернет среда. Смятам, че трябва да има някакъв европейски стандарт. Докладчика каза, че това е плъзгане по наклонната плоскост, но наистина по какъв начин бихме могли да изискваме стандарти от държавите членки, ако ние не можем да запазим и да се придържаме към определени стандарти за публичните медии. Имаше много философски обсъждания, няма да се вдавам тук в подробности, но искам да посоча, че общественото признание на публичните медии започва да се изразява върху различни платформи. За това е интересно да се разгледа как могат да се стимулират иновациите и как може да се осигури по-добро сътрудничество, евентуално между частните и публичните медии. Също така искам да говоря за отворените стандарти, когато се говори за платформите на публичните радиотелевизионни оператори онлайн. Също така аз получих уверение от оператори, че те искат да имат платформа за широко съдържание. Те искат да имат богато разнообразие от информация, за да стигнат до голяма аудитория. Благодаря, господин Локе. Гат, една минута имате. Благодаря. Бих искал да продължа обсъждането по точка 12. Ние вече имахме такова обсъждане във връзка с моя доклад вчера за обсерваторията. Имам един въпрос към докладчика. Вие говорите за проследяване на това как се изпълняват ангажиментите, поетите ангажименти. Дали бихте могли да бъдете по-конкретен? Е, защото задава се въпроса какво трябва да проследяваме. Мисля си, че трябва много точно да дефинираме какво точно трябва да измерваме. И Дали бихте могли да ми дадете информация? Благодаря. Благодаря, госпожо Ферайн. Една минута имате. Първо благодаря на докладчика за балансирания доклад. На вас, госпожо Пак, благодаря за предложението, което направихте. Точно по темата, която тук що спомена господин Локегард. Какво трябва да се наблюдава чрез обсерваторията? Аз съм на различно мнение от господин Борис. Не може да става дума за съдържания ясно трябва да се каже, че не може да става дума да се контролира някой, дали обективно работи или не. Става дума за медийното разнообразие, за различния начин на представяне да стане възможен в различните държави членки. А не обществена телевизия и радио, дали обективно докладва или не. Това е по-малко въпрос, който ние като европейци трябва да определиме, кое е обективно, кое не е обективно. Благодаря. Госпожа Кама Еверт. Аз благодаря на господин Белет, който разясни какво трябва да се разбира по този параграф, че не става дума за това да се контролират съдържания на операторите, а дали държавите членки изпълняват своите задължения спрямо обществените медии. Всичко, което е свързано с контрол на съдържание, го отхвърлям. Защото е, има опасност да се контролират съдържанията, както беше вчера с казаното от Локегард. Господин Стоянов, имате думата една минута. Я, данки зер, фрау президентин. Благодаря, госпожо председател. Е, доклада на Иво Белет е много добър и го поздравявам. А, бих искал да, да поработим в оставащите дни до, до края на месеца относно равнопоставеността на частните и държавните медии защото съм убеден, че тя е, е гаранция за, за демократичността и за плурализма. А, като доказателство за това ще спомена и факта, че за 2009 година са фалирали около 200 частни телевизии. Това означава, че хиляди ди млади ди журналисти вече са на улицата и аз мисля, че си заслужава да обърнем внимание и на този въпрос. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега сме, намираме на края на дискусията. Комисията, господин Жоли, моля ви и вие една минута, ако обичате. Господин Жоли, дам ви думата. Ähm, Много благодаря. Äh, Проекта Проекто доклада според нас е много балансиран. Той обхваща двойната система в сегашното и състояние. Тоест имаме съвместно съществуване на частни и публични оператори. И очевидно, предвижда се и ролята на онлайн услугите и за това трябваше да променим законодателството през 2009 година, за да има финансиране за подобни услуги. Това финансиране не трябва да бъде от държавни субсидии. Затова е много важно да се дефинира много ясно каква е ролята на публичните органи за управление. Комисията вече посочи на 1 юни, че продължава да оставя загрижен от въпроса за мандата който комисията ще даде на Европейската аудиовизуална обсерватория. Защо имаме възражения? Първо, Европейският съюз няма отговорности в тази сфера. В съответствие с протокол номер 29, известен като Амстердамския протокол, който е протокол към договорите за Европейския съюз. И второ, когато става дума за стандарти, които трябва да бъдат наблюдавани, това не се извършва от Европейския съюз, от съвета на Европа. И третата чисто практическа причина е, че комисията не може да възложи такъв мандат без да има съгласие на държавите членки, на съвета на Европа, не на Европейския съюз, когато става дума за обсерваторията. Така че вече изразихме нашите възражения на 1 юни и докладчика отрази всичко, за което бяхме говорили. Благодаря. Господин Лице. Е, Иво, на теб ти давам думата. Моля, бъди кратък. Да, ще бъда кратък, госпожо председател. Искам да реагирам да отговоря на това, което господин Стоянов каза, господин Кирков. Разбира се, трябва да се намери верния баланс. Разбира се, частните телевизии и радиа са важни в тази двойна система. Господин Стоянов спомена важни неща – той говори за тежкото финансово и економическо състояние на частните оператори. Разбира се, трябва да, това да бъде засилено в доклад. Господин Керкоп каза, че трябва да говорим за фрагментиране на пазара, за негативните последици, спомена той, но това не означава, че трябва да ограничиме свободата на избор. Госпожа Камеревет каза справо, колко важен е принципа на субсидиарността за държавите членки. Това трябва също да се вземе преди и да бъде включено в текста. Също за недостатъчното финансиране в някои държави членки можем би малко по-ясно да формулираме това. Точка 6 може би твърде позитивно сме записали тук, а, когато става дума за държавна помощ, може би трябва по друг начин се формулира думата прилагам. Може би трябва да се замени с друга дума в българския текст. е записано е, съответната дума. Но в точка 5 трябва дума за предлагане услуги, но в крайна сметка ние сме на една и съща вълна. Господин Борис е, много добре каза за какво става дума в този доклад. Малко по-точни формулировки ще избера. И относно тази обсерватория в точка 9 избрах различни варианти за текст. Но какво мога да постигна? Добре, Сабине, не е смисъл, разбира се, да се контролират съдържания, тъй като може да се каже това, този телевизионен оператор не е обективен, а този е обективен не бива така да се разбира това. Ще трябва да избера нова формулировка. Ние се обръщаме към държавите членки. Те трябва да извършват контрола, а не комисията. Става дума за независимостта на редакциите и въпросите на недостатъчно финансиране. Това трябва да бъде контролирано от държавите членки. Можем да дискутираме по тези въпроси. Мисля, че точка 9 е много важна – това е един мек подход, но трябва да отговорим на многото въпроси, които бяха поставени през последните месеци. По точка 9 обръщам внимание на приложението. А, не в днешния документ, а в предишен документ. Там споменах кои, с кои оператори разговаряхме, кои организации водих разговори. Това е съвета на Европа и други в текста на съвета на Европа се споменава какво трябва да контролира Европейската аудиовизуална обсерватория. Аз съм отворен за изменения и за предложения. Добре, справихме се добре с времето. Извинявайте, че съм много строга понякога, но смятам, че като започваме точно, трябва точно и да приключиме. Всеки си има задължения извън тази зала. Всички тези, които искат да направят предложения за изменения, трябва да го направят до 12 часа на 1 юли. Повтарям, крайен срок за изменение 1 е юли 12 часа. Благодаря на всички. Напомням на координат за това, че имаше заседание на координаторите. Има текст, който ви е предоставен във вашите компютри. Погледнете как какво ще критикувате, ми го кажете до 3 часа след обяд. Но моля ви всички точно в 3 часа да бъдете тук, а не да съм само аз. Моля в 15 часа всички тук. Благодаря на преводачите. Добър апетит на всички!